Well, hello. Hello, everyone. Добър ден на всички. По дневния ред трябва да добавим към точка 5 общото законодателство в областта на храните. Ако нямате възражения, приемаме дневния ред с тази промяна. Преминаваме към следващата точка от дневния ред обмяна на мнения с госпожа Грациела Гаврилеско, заместник министър-председател на Румъния и министър на околната среда, както и господин Йоан Денеш, който е министър на водите и горите. Искам топо да ги Приветствам както тях, така и вас на заседанието на комисията. Поздравления за Румъния за първото председателство на съвета на Европейския съвет и успех! Румънското председателство ще изиграе ключова роля по доста важни досиета, които са в нашия ресор. Всичко това трябва да се случи за много кратко време, в определени случаи само след няколко седмици. Ще има и големи събития, които са важни за нашата комисия, организирани от председателството, свързани с измененията, измененията на климата, с управлението на водите и устойчивото развитие. Както обикновенно в самото начало на председателството, заместник-председателя, министър-председателя и министъра ще ни очертаят какви са техните приоритети в областта на околната среда и ще дадат възможност на вас да зададете своите въпроси. Очакваме с нетърпение речите на министрите. Заповядайте, имате думата. госпожо председател, дами и господа. На първо място, благодаря ви за това, че ме поканихте да участвам във вашето редовно заседание. Това, както знаем, е традиция в началото на всяко председателство. Искам да споделя за вас, че съм изключително а, готова за това да проведем а, диалог и да свършим много много работа през предстоящия период. Обедена съм, че диалога и, и а, сътрудничеството, които ще започнем, ще дадат вид и на усилията ни за напред. Трябва да работим както по-отделно, така и заедно, за да можем да приключим работата поред законодателни досиета. Нямаме много време на разположение за преговори, както знаете сами но при все това сме убедени, че заедно ще се умеем да идентифицираме кои са най-добрите решения. Така че да придвижим дневния ред напред. Румъния поема юздите на председателството на съвета на Европейския съюз за първи път. Искам да ви уверя, че всички ние сме изключително отдадени на задачите си и сме амбицирани да постигнем конкретни и ползотворни резултати за европейските граждани до края на мандата си. За да се справим с тази си цел, естествено разчитаме и на държавите членки на Европейския парламент и на Европейската комисия. Позволете ми сега съвсем накратко да очертая какви са нашите приоритети и нашите цели. Приоритет приоритетите и целите по отношение на околната среда и защитата на природата. Те попадат в четири сфери. Европа на сближаването, Европа на безопасността, Европа като глобален играч и Европа на общи ценности. Промените на климата и защитата и опазването на околната среда попадат в стълб Европа на сближаването. Като имаме предвид националния контекст, както и дневния ред в Европа и по света, ние смятаме, че приоритетни са следните сфери. Промените на климата, биоразнообразието, устойчивото управление и развитие и управлението на водите. По отношение на управлението на водите, ще чуете повече от господин Йоан Денеш, който е нашият министр на водите и горите. Колкото до законодателните и незаконодателните досиета, нека да кажа следното. Румънското председателство иска да приключи преговорите по досието, свързано с стандарт стандартите за въглеродните емисии и за новите тежкотоварни превозни средства. Това предложение е липсващото звено, така да се каже, в законодателството, което цели да намали въглеродните емисии от пътния транспорт. И, както знаем, е изключително важно, за да се умеем да ограничим въглеродните емисии от сектора когато а, дойде време да приложим този регламент, това а, ще спомогне достатъчно да постигнем целите си в областта на климата. Ще а, се придвижим напред и по отношение на целите а, на намаляването, свързани с намаляването на националните емисии. А, знам, че заедно ще можем да се справим с приемането на регламента до края на настоящия парламентарен мандат. Румънското председателство също така смята да постигне напредък по преговорите за новата програма LIFE, която е основен инструмент на Европейския съюз за околната среда и, и мерки в областта на климата. Какви са нашите намерения да приключим преговорите по по-голямата част от текста. Както знаете, да завършим преговорите по финансовите аспекти и други хоризонтални въпроси, може да се постигне само ако постигнем съгласие с държавните глави и правителствените глави по новата МФР. Румънското председателство а, очаква с нетърпение да си сътрудничи и с Европейския парламент по това важно досие. Също временно нямаме търпение да видим и предложението на комисията по регламента за механизма за докладване и проверка на въглеродни емисии, генерирани от морския транспорт. Ще започнем дискусии и разисквания на ниво съвет по това досие. И ще направим всичко по силите си, за да можем да постигнем колкото се може по-голям напредък. Ще положим усилия също така и за политическия дебат в различните формати на съвета, за да можем да оформим визия на Европейския съюз за дългосрочната ни стратегия в областта на климата. Като целта е да се окоръжат мерките свързани с борбата с промяната на климата и като цяло устойчивата економика. Този дебат ще бъде приобщаващ и всеобхватен, като ние ще се постараем да бъдат ангажирани всички заинтересовани страни, особено европейските граждани граждани. Необходимо е наистина да подкрепим разбирането на предложения модел на развитие. Разбира се, ще разчитаме и на задълбочен анализ на всички възможности, които стоят пред нас. Декарбонизацията и устойчивото развитие са определено предизвикателства пред Европа, както и пред цялата планета. Също времено трябва да ги гледаме като основни източници на растеж и на заетост за напред в близко бъдеще. Много е важно да преобразуваме економиката, така че да постигнем а, економически балансиран преход. И нито нито един регион, нито един граждан, нито на общност да не пострада от това. Защитата на биоразнообразието също е сред нашите приоритети, свързани с околната среда. Все пак 23% от повърхността на нашата страна са покрити с региони, които са в рамките на Натура 2000. Ние знаем колко е важно това както за Европейския съюз, така и на глобално ниво. Искам да ви припомня резултатите от КОП 14, конвенцията по биологично разнообразие. Все пак важно е за бъдеще действително да се ангажираме с целите на КОП 15 в Пекин и с последващите действия след стратегическия план за биоразнообразие 2011-2020. Всички тези документи трябва да ни помогнат да създадем рамка за биоразнообразие след 2020. Затова през май май месец в Букурещ ние ще организираме дебат на министрите с, с помощта на а, един неформален съвет в околната среда. Там ще бъдат представени важни послания, свързани с стратегията за биоразнообразието на Европейския съюз след 2020 година. Искаме също така да ви съобщим, че сме силно ангажирани и положителни настроени положително настроени по резолюцията на съвета, свързана с КОП-14. Същевременно Румъния има най-голямата популация от едри хищници в Европа. Те играят голяма роля в екосистемите. Така че за Румъния е изключително важно да гарантира сполучливото им съществуване и добруване. Във връзка с това ще организираме на 6 и 7 юни в Бух... Букурещ конференция под заглавие Управление на големи хищници, предизвикателства и решения. Ще има обмяна на мнение на ниво министри, а, за да можем да постигнем резултати в рамките на европейския а, семестър. Тоест, втория цикъл по изпълнение на законодателство в областта на околната среда. Междувременно също така. Така ще положим усилия по законодателството, свързано с веществата, вредящи на ендокринната система. Това е тема, която силно касае както научната общност, така и широката общественост. В момента разполагаме с информация, която буди притеснения и трябва да се вземат спешни мерки. Като имаме предвид с регулаторните инструменти, ние трябва да направим всичко възможно да минимизираме излагането на подобни вещества. Голям фокус, голям акцент искаме да сложим също така и върху устойчивото развитие. Все пак околната среда е двигател на зеления растеж. Това на своя ред подобрява способността и иновациите, етостта и просперитета. Следователно в тази посока трябва да направим повече. Председателството на Румъния ще направи всичко по силите си, за да гарантира, че четвъртото заседание на о неоколна среда, което ще се проведе през март месец в Найроби, ще бъде резултатно. То ще се проведе под егидата на иновативни решения в отговор на предизвикателствата в околната среда. Надяваме се да има конкретни резултати от това заседание. Отдаваме голяма значимост на прилагането на дневния ред за 2300 за устойчиво развитие. За това на 16 април ще организираме международна конференция в Букурещ. Тя ще е под заглавие Дневен ред 2300 партньорства за устойчиво развитие. Подкреп, подкрепяме също така и подготвителната фаза за развитието на глобалния пакт за околната среда. Това е всеобхватна и правно вързваща рамка, която ще обедини няколко инструмента, няколко международни инструмента в областта на околната среда. Допълнение е на Юнея 4, румънското председателство също така. Ще се постарая да бъдем изключително активни от името на Европейския съюз в всички международни събития, свързани с околната среда, в рамките на нашето председателство, сред които най-важните са Осмата международна конференция на страните по конвенцията ЕСПО – тя ще се проведе от 5 до 7 февруари в Женева. Също така тристранната конференция на страните по съответните конвенции, свързани с отпадъци и химикали. Базел, Роттердам, Стокхолм и Женева. Тя ще се проведе на 29 април до 10 май. Международната платформа по биоразнообразие и екосистеми също е важна. Тя ще се проведе на 29 април, ще започне на 29 април в Париж. 18-та конференция на страните по конвенцията СИТЕС, която ще се проведе в Шри-Ланка в края на май и международната конференция по промените на климата, която ще се състои в Бон през юни месец, до 27. Нека да благодаря за а, вашето внимание и да подчертая, че ние сме изключително амбицирани да гарантираме плавно протичане на румънското а, председателство. Това е голямо предизвикателство за нас. Както а, вече стана дума, ние поемаме юздите на съвета на Европейския съюз за първи път. Приемаме тази роля сериозно и отговорно. И смятаме, че тя е съвсем естествена стъпка в рамките на нашето европейско развитие. Разчитаме на вашата подкрепа, за да постигнем заложените цели. Надяваме се също така диалога с всеки един от вас да бъде конструктивен, защото това е изключително важно, за да да имаме яснота и да можем да работим заедно в посока европейския дневен ред. Само така ще можем да намерим решения на проблемите за напред. Нека подчертая нещо друго. Нашите усилия, разбира се, са естествено продължение на предходните председателства. Ние ще се постараем да бъдем безпристрастен посредник между държавите членки и комисията, за да можем да постигнем ефективни решения и така да постигнем напредък по всички тези досиета. Нашето мото е сближаване и общи европейски ценности. С него искаме да ви призовем да работим заедно в полза на европейските граждани. Благодаря. Ако Денеш. Е Председателя, благодаря. Сега бих искала да се обърна към господин министър Денеш, за да ни запознае с приоритета, приоритетите на румънското председателство. Госпожо председател, дами и господа, В качеството си на председател на съвета на Европейския съюз, Румъния ще е, подкрепи всички усилия за по-силен и по-динамичен Европейски съюз с е, намерението е, процеса на взимане на решения в Брюксел да се доближи до гражданите. Управлението е част от нашите интереси. Всеки напредък в областта на законодателството в тази област ще бъде приоритет по време на европейското, румънското председателство на Европейския съюз. Директивата за питейната вода е най-важният инструмент за осигуряване на висококачествена питейна вода в Европейския съюз. Първоначалната директива беше прията преди 20 години с това предложение ние искаме да подобрим някои части от директивата, които бяха идентифицирани като например подобряване на параметрите за качеството на водата, нов подход към качеството на водата въз основа на риска, оценка на материалите в съприкосновение с водата, включително и достъп до вода и по добра информация за потребителите. Българското и австрийското председателство направиха усилия за постигане на напредък по време на преговорите по тези предложения. Румънското председателство ще работи усърдно по тези досията, за да се постигне на значителен напредък по време на преговорите преговорите. От самото начало на януари е, бяха проведени заседания на три работни групи. Ние искаме да постигнем балансирани решения, както по техническите, така и по политическите въпроси, свързани с тези досията. Ние ще продължим е, да работим усърдно е, по директивата за питайната вода и ще сътрудничим говорим с вас, за е, да преценим доколко е възможно да започнат преговори. Основният ни приоритет е да се постигне балансиран компромисен текст, чрез който ще се гарантира същинска защита както за човешкото здраве, така и за околната среда, без да се стигне до е, прекомерни разходи за гражданите. От друга е, е, страна, недостига на вода засяга една трета от територията на Европейския съюз. Не говоря само за южната част на Европейския континент. Това значително навреди и на економиката. Използването на преработена вода е, е начин да се намали натиска върху ресурсите на вода, но това трябва да стане безопасно и е, да бъде разходосъобразено също. През май 2018 е, година Европейската комисия си направи предложение за регламент, по силата на който има е, е, минимални изисквания за е, водата, която се използва за напояване. Както знаете, предложението се основава на общ подход на европейско ниво е, с минимални изисквания за преработената вода, като има е, предвидимост и и последователност при условията за преработка на вода е, при съпоставими условия. Евро... Румънското председателство се стреми е, е, да постигне напредък по време на преговорите по това досие. Нашата цел, предвид на цялостната обстановка, е да проведем политическа дискусия по време на съвета за околна среда през март и да е, постигнем общ е, подход е, на заседанието на съвета през юни. Ще очакваме с интерес и вашата работа по това досие. В заключение искам да подчертая, че предвид общата преценка, извършена от Европейската комисия по рамката свързана с водата, но също така и националните дискусия за постигане на целите до 2030 година за морската среда и след неформалното заседание на съвета по околната среда, ние ще проведем заседание по околната е, среда на 21-22 май в Букурещ. Очаквам е, въпросите ви и ще се постарая да ви дам възможно най- е, пълни отговори. Председателката, благодаря господин министр. Сега ще се обърна към координаторите или към техните заместници да взема думата. Ще дам думата на всеки координатор по за две минути и след това ще дам възможност на министрите да вземат думата и след това ще дам думата на депутатите. Започвам с господин Лизе. Благодаря Госпожо председател, благодаря, госпожо председател на съвета, благодаря на господин заместник секретара. Когато става дума за опазване на околната среда и климат. Комисията представи и основните линии на своята стратегия до 2050. Говоря от името на колегите и мисля, че наистина беше важно, че комисията прави тези предложения и като председател очакваме да направите всичко възможно да насърчите съвета да се занимае с този документ. И по време на срещата на... в Сибио да се занимава с този въпрос. Но ни е интересно да разберем какви са вашите виждания, за да се подготвим по втория въпрос, това е, е атмосферното замърсяване. През последните години бяха направени доста а, е, така големи крачки напред, по-специално фините частици и азота. Но дебатът е, е много е, силен, дали стойностите, които са прияти, са правилните. И моят въпрос е, следвахте ли, проследихте ли научния дебат и каква е вашата реакция по отношение на този дебат? Председателката благодаря. Госпожа Дали има думата. Il-żewġ ministri li għadina għawek u li l-għajtuna u ġejtu għal il- Благодаря. Госпожо председател, е, госпожо, господин министр, е, с удоволствие виждам, че вие ще участвате в нашата дискусия. Предвид изложените от вас приоритет, и по темата околна среда. Ние приветстваме тези приоритети. Приветстваме ги от името на нашата партия, е, защото румънското председателство протича на етап, на който изтича мандатът на Европейския парламент. Освен това, е, Обединеното кралство напуска Европейски съюз. Е, измежду приоритетите искам да се спра на два от тях. Е, ако може ли да ни предоставите малко повече информация по това как ще постигнете плановете и приоритетите, които изброихте. Първо по това как ще се прилага така наречения фонд за альтернативни горива и в частност фонд фонда за електрически автомобили. Бихте ли посочили малко повече подробности за това е, как ще постигнете и приложите тези приоритети? Освен това, посочихте, че ще се проведе дискусия по позицията, която трябва да се постигне върху е, стратегическите планове за е, батериите. Вие казахте, че ще планирате стъпките, които трябва да се направят, за да може Европейския съюз да стане лидер е, при е, складирането на батерии. И Накрая искам да подчертая, че очакваме вашето председателство да спре и е, на декарбонизацията на транспорта, особено стандартите за въглероден двуокис е, за за тежките е, автомобили и директивата за за чистите автомобили. Не знам там доколко ще се постигне съгласие в съвета. Позициите на държавите членки ще бъдат различни. Надяваме се обаче е, румънското председателство да постигне напредък. И в заключение искам да подчертая, че се радва много от постигнатия компромис в е, съвета е, в връзка с леките автомобили. Надявам и поздравлявам председателството, което сумя да постигне съгласие. Благодаря. Господин Демес Макер има думата. Beste ministers, van harte welkom in de, in de Milieucommissie. Als... Дами и господа министри, добре дошли в е, нашата комисия, като е, докладчик по биологичната, биологичното разнообразие в Европейския, в Европейския парламент. Това е един от моите приоритети. При това вие сама казахте, че е, в Карпатите, в Румъния имате много, е, една от последните наистина диви области с стотици и е, видове, било то растителни, животински, вълци, рисове и така нататък. Но в останалата част в Европейския съюз и в е, света ситуацията не е толкова розова. Този, който е директор в е, Обединените нации е, за биологичното разнообразие предупреждаваше за коба в Египет. Казваше, че ако кризата за биологичното разнообразие трябва да бъде решена до две години, трябва да действаме, защото ние сами ще се разрушим като а, човешки същества. Ние сме изправени пред а, една огромна криза в а, биологическото разнообразие, както кризата с климата. Много доклади се пишат и, и някои е, видове изчезнаха. За 40 години загубихме 60% от нашата биологично разнообразие. Така че аз е, повтарям да се инвестира в биологичното разнообразие при природата това е изключително важен въпрос. Така че разрешете ми няколко въпроса. Важно е да се подкрепя държавите членки към една а, економика, която да е ниско а, емисионна. Проект, проектът Life, проектите Life са много важен лост за възстановяване на баланса в екосистемите и това е изключително важно за човешкото същество и за природата изобщо. Искате да работите по преговорите по този въпрос, но искам да бъдете по-конкретна. Какви, какво очаквате, какво означава един чувствителен успех в лайф? Спомнете си, Европейския парламент пледираше за увеличаване на бюджета за лайф. Вторият въпрос, каква е вашата позиция е, във връзка с, с, с е, съответствието с европейските фондове, по-специално между Лайф, кохезионната политика и политика в областта на земеделското стопанство. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря благодаря и на двамата министри е, за това, че е, участват в нашето заседание на парламентарна комисия. Удоволствие е да бъдете сред нас. Искам да се спра на два въпроса. Първият от тях е, е дългосрочната стратегия до 2050 година. Това е ключов план за действие. Отнася се не само за околната среда, но и за економиката. Ако погледнете цифрите, е, е, е, които проистичат от преценката на въздействието на Европейската комисия, става ясно, че може да бъде намалена вноса на горива между 31 и 50 година от 2 до 3 трилиона евро. Това просто нещо трудно, трудно можем дори да си представим. Национални централни банки и Европейска централна банка ни предупреждават за рискове, свързани с околната среда и подчертават значението на дългосрочната яснота по този въпрос, както за предприятията, така и за хората. Това означава, че трябва да има ясна позиция от страна на съвета по дългосрочната стратегия до 2050 година, но това предполага, че трябва трябва да се променят и целите ни до 2030 година. Така че конкретният ми въпрос е, е как ще работите е, на специалния съвет през май в Сибил, за да постигнете тази цел. Е, това е изключително важно заседание на съвета. Други има ми въпрос свързан с биоразнообразието. Няма да повтарям това, което каза колегата Десмайер. Искам само да подчертая заключенията на съвета от 9 октомври миналата година, когато съветът подчертава следното. Настоява Европейската комисия, както и държавите членки да засилят действията си да направят всички усилия през последните две години, за да намалят спада на биоразнообразието, да предприемат стратегии и национални планове за действие по Европейската стратегия за биоразнообразието до 2020 година. Искам да кажа, че вашето председателство е един от последните шансове, за да засилим усилия енергията си, е, за да е, се е, постигне крачка напред в Европейската стратегия за биоразнообразието. Знаем какво е направено до сега, а именно това е свързано с, с различни части на бюджета, но като се постави ударението и върху политиката в областта на селското стопанство, като за бъдеще трябва да се отчитат и промените в общата сълкостопанска политика. Бихте ли посочили нещо повече, как ще работите през следващите месеци, за да постигнете целите до 2020 година? Председателката, следващите изказващ се. Uh, Благодаря. Благодаря на двамата ни оратори и за тяхните речи. Миналата седмица се състоя първия трилог в Румъния въобще. Ставаше дума за тежко товарните автомобили. Той отпочна румънското председателство. Смятам, че беше добър старт и а, се надявам да можем да постигнем много по това досие. На позицията на съвета ще трябва значително да се промени. Надявам се а, Румъния да помогне това да се случи. Какво искам да кажа? Няколко теми, които колегите вече засегнаха. На първо време а, дългосрочната стратегия за климата. Не само а, срещата на върха в Сибио е изключително важна Важно е също така и какво ще предложи Европа в Нью Йорк през септември. Знаем, че генералният секретар на ОНЕ очаква нещо. А именно а, всички ние да направим своето, за да а, постигнем целите на Парижското споразумение. В света не се случва достатъчно. Какво ще направи румънското председателство, за да не отидем в Нью-Йорк с празни ръце. Защото това би било а, доста а, болезнено, доста грозно. И един а, въпрос към вас, господин. Стана дума за а, директивата за водата. Виждам, че тя е важна за румънското председателство. Какво точно ще направите, за да направите така, че да се приближат позициите на съвета и на парламента? Разликата в момента е доста голяма. вие искате да постигнете бързи резултати и да имате споразумение бързо, но как ще стане това? и още две неща, свързани с приемствеността и постоянството на румънското председателство. Става дума за а, устойчивото финансиране, което не е само и економически въпрос, той е силно свързан и с с околната среда? Как ще гарантираме а, сполучливи дефиниции на това какво е устойчиво и какво не е устойчиво по отношение на финансите? И още нещо. А, реформата на ОСП. Утре селското панство министър министр ще е тук и ще обсъждаме темата, но искам да кажа, че тази реформа е в сърцето на работа работата на министрите на околната среда? Как ще гарантирате, че съвета на околната среда и министрите в тяхната работа работят по тази тема? Благодаря. Благодаря. И аз с това приключваме първия кръг въпроси. Давам думата на госпожа заместник министър председателя, за да отговори на някой от въпросите, зададени към вас, след което ще дам думата и на господин Денеш, за да направи той същото. Foarte mult pentru întrebările pe care mi le на първо място искам да благодаря за зададените въпроси. Нека да заявя от самото начало. Много ми беше интересно да чуя всички тези въпроси. Те са важни за нас – Както вече споменах, ние имаме своите приоритети и ще наблегнем на тях с идеята да ускорим преговорите по досиетата, които те касаят. В отговор на господин Лизе. Ние с вас Споделям едно и също притеснение по отношение на дългосрочната стратегия на Европейския съюз за климата. Действително това е тема, която ни тревожи. Ще ви призная нещо. Румънското председателство много държи на това, това да се получи широкообхватен дебат. Да има възможност за такъв дебат, защото това не е тема, която касае само съвета по околна среда, но и замеделието, съвета по конкурентоспособност, транспорта. Искам да ви уверя, че наистина ще се постараем в това отношение. Разглеждаме как... какви са възможностите този дебат да се пренесе и в съвета ЕКОФИН, съвета по заетостта. Вие споменахте срещата на върха и съвета в Сибио. Естествено, там целият свят ще насочи своето внимание към дебата. Така че ние искаме действително да превърнем а, тази възможност всъщност в реална стъпка напред по отношение на приемането на дългосрочна стратегия. Когато става дума за изменение на климата, смятам, че всички, включително и вие, господин Лисе, ще се а, съгласите. Говорим в крайна сметка за живота на нашата планета. Също време вие ми зададохте и а, съвсем конкретен въпрос, свързан с а, дебата за качеството на въздуха. Този въпрос е част от околната среда, от дневния ред, свързан с околната среда. И пак казвам, не става дума единствено за това, което се обсъжда в съвета, но а, и за вашата работа тук в парламента. Радвам се, че мислим а, еднакво в това отношение. Тук не става дума само за бъдещето на държавите членки, а за целия свят. В момента разполагаме с оценка на праговите стоености, свързани с тази директива. Очакваме предложение от комисията. Както вече споменах по-рано, наясно сме, че качеството на въздуха е жизненно важно за здравето на хората. Отново, не само в Европа и по света. Госпожа Дали, зададохте изключително уместни въпроси когато говорим за въглеродните емисии, за чисти превозни средства, всички трябва да положим усилия и да създадем проекти, които могат да се прилагат и отвъд граница. Тук става дума и за местните власти, за националните местните власти, за всички институции, които по някакъв начин са представени тук. Предложението по а, преработката на директивата за чистите превозни средства е сред нашите приоритети. На пръв поглед думата чисти предизвиква определени асоциации, но реално тук става дума за намаляване на въглеродните емисии, които замърсяват въздуха в държавите членки. Ето за, защо трябва да сложим акцент върху а, вече започналите разисквания и да обсъдим какъв напредък е постигнат. Също времено румънското председателство е готово да надгради на този а, напредък и да продължи да работи в тази посока. Ще се опитаме да постигнем съгласие между държавите членки и да започнем преговори с а, Европейския парламент колкото се може по-скоро. В своята реч вече споменах, че ние ще се постараем да бъдем а, открито, балансирано председателство. Председателство, което иска да работи за сътрудничеството, така че да успеем да затворим определени досиета и да решим определени проблеми, които, пред които сме изправени всички. И има и още нещо изключително важно важно. Радвам се, че господин Демесмакер го спомена. Става дума за биоразнообразието. Биоразнообразието е нещо, което е важно за Румъния и с което ние се гордеем. В момента ние не само сме начало на съвета на Европейския Европейския съюз но това не, не е единствената причина да говорим по тази тема. Реално законодателството, което създаваме, трябва наистина да опазва видовете. Както животинските, така и растителните такива. Има определени видове, е, които вие споменахте, аз също а, споменах своята реч едрите, хищници, мечки, вълци. Когато ви разказвах за а, приоритетите, засегнах тази тема. И в а, съвета по околна среда в Букурещ темата ще се засегне по-подробно. Също Временно вие направихте връзка с регламента за програмата LIFE. Тази програма също трябва да се придвижи напред. Естествено, напредъка поне е свързан с напредъка по многогодишната финансова рамка. Но нека да не забравяме, че програмата LIFE е единствената конкретна възможност, с която разполагаме, за да а, изпълняваме мащабни проекти в областта на околната среда. Не бива да забравяме следното. Необходим е напредък в областта на, на преговорите за тази програма, така че да може всяка държава членка да а, се възползва от въпросните средства и да осъществи не само малки, но и големи, надежни, мащабни проекти. Не само господин Лизе, господин а, Гербранде също засегнаха а, темата каква дългосрочната стратегия за климата? И преди го казах, в отговор на това, което а, каза господин Лизе, ние изключително а, силно но а, ние сме изключително амбицирани да постигнем а, напредък по този въпрос, не само в Сибио. Това ще бъде първата стъпка по отношение на приемането на дългосрочна стратегия. Да преработим целите за 2300 обаче а, е нещо, което трябва да ангажира и държавите членки. Да не забравяме, че румънското председателство ще направи по всичко, всичко по силите си. Ще а, се постараем дебата да, да върви а, и то в правилния правилната посока, да не забравим а, гласът на всяка държава членка да, да бъде изслушан, да протекат съответните разисквания, така че да можем да, да а, постигнем възможно най-доброто решение. За това можете да разчитате на нас. Имаме изключително сериозни намерения. Надяваме се това да ни помогне да вървим в правилната посока. Колкото до стратегията за биоразнообразието след 2020, аз вече казах, за нас биоразнообразието е жизненно важно. И за нас, и за бъдещите поколения – Как опазваме съществуващите в момента растителни и животински видове е, е а, жизнено важно. Вече споменах за а, стратегията за биоразнообразието след 2020 и за това как ние ще се опитаме да организираме дебата в това отношение, защото а, там има нужда от а, преработка. Господин Айкаут, Вие споменахте, че сте притеснени притеснен по една тема, която също е, е много важна за нас. Новите превозни средства. Стана дума и за дългосрочната стратегия за климата на Европейския съюз. Сигурно ще се съгласите с мен. Трябва да да обединим усилията си, за да можем в крайна сметка да постигнем а, нещо. Колкото до а, стандартите за въглеродните емисии от а, тежкотоварните превозни средства, това предложение е липсващото звено в законодателството, свързано с въглеродните емисии. И а, действително е много важно да постигнем напредък там и да намалим емисиите, които продължават да растат в този сектор. Може да разчитате, че ние ще положим необходимите усилия. За момента вече има някакъв напредък напредък. Преговорите за в бъдеще ще трябва да доведат до приключване на работата по това досие. Ние се надяваме до края на вашия мандат да свършим работа в това отношение. Благодаря. Имайте ни доверие. Изключително а, положително сме настроени. Имаме сериозни намерения и ще продължим а, усилията, започнатите усилия по всички споменати досиета. Надяваме се да можем да продължим продължим разискванията по други теми на съвета на околната среда. Баря адресата де către domnul е- Господин Денеш, в отговор на въпроса зададен от господин Айкаут за питейната вода, Бих искал да посоча, че за нас също този въпрос е много важен. Отговорът ми е следния. Нашият е, основен приоритет е да постигнем балансиран компромисен текст, чрез който да се гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве. Е, предвид хармонизирането на параметрите за качество, достъпа до питейната вода, подход е, основан на риск е, и истинска, истинска информация за потребителите. Преговорите, които ще проведем и дискусиите ни ще вземат предвид естествено мнението на Европейския парламент. Председателката благодаря. Е, сега пристъпваме към е, е, втория кръг от въпроси въпроси по една минута на всеки. Първо, госпожа Гростет. Благодаря много. Искам да благодаря на двамата министри, които са тук. Искам да се върна на информация, която посочихте, но без подробности, във връзка с веществата, които нарушават действието на жезите с вътрешна, с вътрешна секреция. Те са посредата между здравето и околната среда. Нашия парламент намери много ясни критерии за тяхната преценка в биоцидите и пестицидите. Сега обаче критериите за идентификация трябва да бъдат определени хоризонтално за други отрасли и видове проекти. Стратегията ни запозна с стратегия, която е крачка в правилната посока, но там отсъстват конкретни и пряко приложими мерки, за да може по този начин да се се намали излагането на нашите съграждани на тези вредни вещества. Бих искала да разбера какво мисли да направи румънското председателство, за да се опита да върви малко по-бързо и да стигне малко по-далеч. И накрая, по климата, бих искала да говоря за данъчното облагане, което се прилага към екологичния преход. Това засяга Европейски съюз и трябва да се прилага към стратегията за климата. Каква е вашата позиция? Благодаря. Председателката, аз също ви благодаря, госпожо Грас.

Искам да задам въпроси на двамата министри. Първо към господин министра на околната среда. Вие сте политики и аз съм политик. Тук в комисията всички сме политици. Ние знаем, е, че има определено ограничение на приоритетите. Не може да имате 73 приоритети. Естествено, е, е, нещата престава да бъдат приоритет. Вие имате 4 приоритета и един от тези 4 приоритета са промените в климата. Това е един от приоритетите за Европейския съюз на конвенцията конвергенцията. Но аз всъщност се безпокоя, че всъщност промените в климата представа да бъдат същински приоритет. Уверете ме, че наистина са приоритет. И втори ми въпрос е, е, към министъра на водите и горите. Горите са една от областите, които изглеждат малки, но може би там могат да се включат е, и селското стопанство но колкото повече е, го погледнете отблизо, толкова повече се разширява областта, особено в близка с промените в климата. Е, горите поемат около 10% от емисиите в е, нашите гори, в европейския континент. Освен това, какво правите с гората? Е, с дървото, когато го горите. Ако това стане биомаса, е, всъщност е, тогава има замърсяване на въздуха, обаче се увеличава количеството на биомасата. Ако обаче го използвате в строителството, тогава, тогава заменяте цимента и това е проблем за околната среда. Можете обаче да го замените и можете по този начин да намалите замърсяването на околната околната среда, засилва се биоекономиката. Е, и всъщност тази биоекономика искаме е, да се засили на европейско ниво. Е, можете ли да ме уверите, че горите могат да станат много по-голяма област, отколкото изглеждат на пръв поглед и да играят ключова роля в борбата ни с промените в климата? Председателката, благодаря. Господин Хауслинг. Ja, äh, ich hätte mal ganz konkret eine Frage, weil natürlich steht die jeweilige Präsidentschaft ganz besonders und Един конкретен въпрос. Всичките председателства пред э, строгия поглед на медиите са доста общи в изказванията си. Вие знаете този доклад Out of Control – Забелязваме, че националните паркове са застрашени от незаконни, че дори по някой път законни дейности. Как ще опазите нашето европейско наследство? Знаете, че на голяма част че опазването на нашето наследство и да се спазват правилата, както примерно виждате в Амазония, която може да изчезне в един момент. Знаете, че се говори за 200 хиляди хектара в защитени Польша. Какво ще направите? Те да бъдат защитени наистина. Освен това, земеделската политика Бяха направени редица предложения. Знаеме, че не се мобилизира достатъчно кредити за опазването на околната среда. Как е, ще промените нещата в съвета? Окей. Мистер Дорфман. Председателка, да благодаря, господин Дорфман. Благодаря, че ми давате думата, госпожо министър. Вие говорихте за големите хищници, за биологичното заобразие, за вълци, за мечки, рисове. Дава и в моята страна има немалко такива животни. И по отношение биологичното разнообразие може да чуем най-различни становища. Но виждаме, че се, има все повече вълци и, например, наличието на вълци може да възпрепятства отглеждането на овце, но си даваме сметка, че, че Не пречат за този вид животновътство? Какво може да направим? Как може да управляваме тези хищници, за да може да се гарантира мирно съвместно съществуване между земеделието и хищниците. Не става дума само да предпазваме, но трябва да регулираме те населенията, тези популации хищници. Комисията казва систематично, че държавите членки са достатъчно гъвкави в това отношение, пък от друга страна комисията готви насоки, за да ограничи тази гъвкавост. Каква е вашата позиция? Искате ли да предприемете нещо или не? Uh, благодаря. Следващия оратор. În primul rând, bun venit la Bruxelles, domnilor ministri. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли в Брюксел, госпожо министър и господин министър. Успех през следващите 6 месеца. Един въпрос за госпожа Гаврилеско. Миналата година бях докладчик в Европейския Европейския парламент за седмия план за действие за околната среда. Докладът съдържаше акцент върху няколко въпроса, свързани с прилагането на законодателството в областта на околната среда, като а, от него стана ясно, че съществуват известни проблеми. Липсата а, на приемственост и съгласувано с други а, а, законодателни норми, а, беше след причините, както и а, финансирането на тези политики. Ще обсъждате ли, ще разисквате ли този седми а, план за действие и какви са вашите планове за приключване на това законодателство? Председателката благодаря. Господин Форет. Благодаря, госпожо председател. Това е моето 60-то присъствие в съвет. Това е 30-те последни години, какво ли не съм чувал като презентации. И много от вашите предшественици на всичките зададох този въпрос, Как стои въпроса с транспонирането на европейското законодателство. Аз съм германец и мисля, че е хубаво да се работи по качество качеството за, на водата. Тази директива е малко старичка, но най-вече, освен, че трябва да бъде изчистена, трябва да бъде приложена. Знае, че в Европейския съвет се правят какво ли не, да се избегне приложението на тази директива, да се намерят начин се заобиколи, така че ви пожелавам успех, госпожо министър. Вярно е, че отидохме малко далече по някои отношения в някои държави членки, може би е невъзможно да се транспонират, Но като видим всички директиви по години, колко те са транспонирани. Ще бъдете наистина много смаяни да видите колко директиви не се прилагат. Благодаря. Благодаря. Ми, господин Зани има думата. Е, szót, Miniszterasszony egyébként érintette már Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, стана дума за едрите хищници, за определени животински видове. Аз съм от Унгария. И а, в тази връзка връзка искам да ви благодаря за вашето търпение. Както и за отношението към тази тема. Както вашето, така и въобще отношението на румънските власти. Но като цяло ясно е, че темата ще бъде доста предизвикателна. Радвам се, че тя ще се обсъжда в рамките на вашето председателство. Ето какъв е моят въпрос. Какви са вашите планове? Ако има интелигентни технологии на разположение, смятате ли, че те могат да се използват, за да се справим с този конкретен проблем? Председателката. Благодаря, господин Бренер. За втори път искате да се изкажете. Друг въпрос ли имате? А, госпожо председател, изкушен съм, но няма да се възползвам от тази възможност. Председателката. Добре, благодаря тогава. С това приключваме вторият кръг въпроси. Ще започнем с а, а, госпожа министра, след което господин министра също ще има възможност да отговори. Благодаря. Господин Гростет, веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, би трябвало да притесняват всички нас. Все пак става дума за химикали, които не се управляват добре и които се заплаха за общественото здраве, за нашето собствено здраве. Именно за това през март месец в съвета тази тема ще се разисква. Разбира се, необходимо е да се работи с Министерствата на здравето, с комисиите, които се занимават с общественото здраве. И всички ние трябва да обърнем внимание на това, което казва научната общност и това, което притеснява широката общественост. Последно, но не на последно място, нека да си припомним последното съобщение на комисията. Всъщност, то провокира нашето решение да се, да се стои този дебат. Обедена съм, че по време на председателството на Румъния в резултат от тези разисквания ще стигнем до съществени резултати. Споменахте и данъчното облагане. В а, а, контекста на околната среда. По-рано аз вече споменах, че ние искаме да обсъждаме не само дългосрочната стратегия, а в рамките на съвета по околна среда да, и други съвети, но и в Екофин. Така че да, ние сме склонни да обсъждаме тази тема на най-различни нива и в различни формати на съвета. Само така ще можем да стигнем до правилните отговори. Господин Бренан. Уверявам ви в следното. Когато промените в климата влязоха сред нашите а, приоритети. Това не беше случайно. Ето става дума за веществата, които нарушават функциите на еднокринната система. Те са резултат също от тези промени. Те са свързани с тях. Така че ние действително искаме да вървим в посока изпълняване на целите на Парижкото споразумение и искаме да видим приложени необходимите мерки. Господин Дорфман повдигна темата за едрите хищници, както и госпожа Зание. Дали е възможно да се използват интелигентни технологии? за да можем да опазим тези видове. Това е въпрос, който ще разгледаме, за да видим какво конкретно може да бъде направено. Не случайно този, тази тема ще бъде част от дневния ред на съвета. Ние държим да се обсъждат конкретни въпроси, свързани с отделните държави членки. Нека да видим с какво се бори всяка държава членка? Какво трябва да се промени? Какви мерки е необходимо да предприемем? За да можем в крайна сметка да а, се погрижим за тези видове и за тяхната миграция. Сигурно знаете, че а, тези видове, някои от тези видове се а, умножават и нарастват като численост в резултат от промените на климата. Така че, уверявам ви, ще направим а, всичко, което зависи от нас, за да а, можем в Букурещ да а, привлечем общественото внимание върху дебата за едрите хищници, както и върху заключенията, които ще имаме в последствие. Дано а, да успеем успеем да отговорим на очакванията. Госпожа Серво спомена седмият план за действие за околната среда и какво ще направим ние по този въпрос. Действително, в края на мандата на комисията ще трябва да има оценка на въздействие в това отношение. На базата на нея ще преценим и как да действаме, но да, темата е важна за нас. И тя върви ръка за ръка с прилагането на а, директивите, свързани с околната среда на всички нива. Околната среда е важна не само за здравето, но и за енергетиката, за економиката, за селското стопанство. Благодаря ви. Председателката, господин Денеш. Благодаря, госпожо председател. В отговор на въпроса на господин Бренен, а именно на въпроса му за значението на горите е, е, за поемането на въглеродния двуокис и за ролята на горите за промените на климата. Ето какво мога да кажа. Мога да ви уверя, че ние напълно съзнаваме значението на горите за намалението е, на промените в климата и на тях тяхното въздействие. Ние насърчаваме е, необходимото управление, за да се очертае ролята, е, рамка за намаление на емисиите на въглероден двокис, които се отразяват на промените в климата. В отговор на господин Хослинг, това, което казват медиите е, е за незаконната сеч. Медиите всъщност говорят за нелегална сеч отново. много подчертавам, но това не е масово явление. Говорим за незаконна сеч в е, частни гори, където е, няма е, необходимите лесничеи. Е, ние започнахме смесени проверки, които се изъществяват и от жандармерията, и от полицията, за да се спазва закона и а, е, а, е, за да има и правилно движение на дървен материал. В отговор на въпроса на господин Флоренц. Благодаря ви за въпроса. Директивата за питайната вода е най-важната директива в тази област. Целите на тази директива са много амбициозни. Ние наблюдаваме нейното изпълнение. Макар и да знаем, че разполагаме с, с ограничено време за нейното прилагане, ние не искаме е, е, да отслабваме амбициите си по тази цел, но все пак ни трябва повече време. Председателка не, искам да е, благодаря на госпожа министър за местни заместник министър-председател на Румъния. Благодаря и на господин на министъра. Благодаря ви за отговорите на въпросите на нашите колеги. Пожелавам ви успех по време на румънското председателство. Уверявам ви, че ще сътрудничим с вас по всички въпроси. Е, ние ние приключихме дискусията по тази точка от дневния ред. Е, ще преустановим само за няколко минути заседанието, за да дадем възможност на министрите да напуснат залата. И продължаваме с останалите точки от дневния ред. So, an extraordinary meeting will take... И така, предвидено извънредно заседание на нашата комисия в Страсбург на 14 февруари от 8.30 сутринта, за да гласуваме по становище е, за предложението за стратегически план за ОСП. Проекто дневния ред ще бъде разпространен в последствие. Е, е, Кристина Малм Рос и господин е, Хампър става членове на секретарията на нашата комисия. Тук ли сте? Няма. Те ще се върнат. Днес разполагаме с превод на 20 езика политика, както обикновенно документите от заседанието е, са в интернет и нашето заседание ще се излъчва в WebStream. В папките сте получили протокола от нашите заседания от 6 заседания. Така че ако няма възражение до край на нашето заседание, тези протоколи се приемат. Сега по текущите е, интерституционални преговори във връзка с устойчиви органични замърсители. Втория триалог ще се осъществи на 18, 18 декември не беше постигнало е, никакво съгласие заради основ основните политически продукти, а именно е, ограничение на концентрацията на определени вещества. Те трябва да бъдат променени. Предложението на комисията, което не беше променено по време на мандата на парламента, е, трябва да има ограничение на концентрацията в в приложение 4 и пето на делегирани актове, но е, по време на мандата на съвета се е, предвижда заличаване на тези ценности, е, стойности, чрез делегирани актове. Следващия диалог трябва да се проведе през януари, но все още нямаме дата. За емисии на въглероден двуокис за нови е, тежко товарни автомобили. Първият триалог се проведе на 8 януари. Целта е, за, за законодателите е, беше да е, е обсъдят бъдат технически въпроси, така че ще видим какъв ще бъде резултата и утре на 22 януари предвиждаме е, втора тристранна среща. Е, програмата за околната среда и е, климатични действия, така наречената програма LIFE. Е, първата среща беше проведена на 9 януари. Вече изразихме позицията си, осъществихме обмен на мнение по ключови въпроси. Е, при дискусите стана ясно, че и парламента и съвета има имат е, сходен подход по определен брой точки с, с, с е, изключение на целите на проектите, бюджета с финансирането, географския баланс и разпоредбите е, за прилагането на програмата, делегирани актове или актове за изпълнение. Очакваме дискусията да продължи на 7 януари. Прозрачност и устойчивост при оценката на риска в Европейския съюз по хранителната верига в понеделник беше проведен на първата тристранна среща всички институции бяха представени. Е, доста въпроси бяха прехвърлени на техническо ниво. Имаме обаче твърдо ограничено време, за да приключим работата си по това досие и затова се разбрахме политическите въпроси да бъдат обсъдени и на техническо ниво, е, за да се подготви изчисти почвата за политически дискусии и следващата тристранна среща ще бъде на 24 с други думи в четвъртък. Това с е, докладите за е, интерституционалните преговори И сега пристъпваме е, към следващата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 благодаря. Е, проведохме много сериозни дискусии с граждани, земеделски стопани, е, лекари, хора, които се занимават с транспорт. Искам да кажа, че в стандартното време е, е слънчевото време. За... Тоест законовия час. Това е стандартното време и съм щастлив от това, че Европейската комисия взе, пое една инициатива, за да може милиони граждани да се изкажат. И също и се говори по този въпрос в Европейския парламент. Комисията реши да промени правилата, които касаят часа, законовия час и слънчевото, слънчевия час. И изисква се едно, една оценка на ситуацията и ще бъде изготвено становище в този смисъл. беше поискано от комисията да се е, занимае с въпросите с е, здравето на гражданите, но аз искам да се произнеса не само като депутат, но също и като лекар. Исках е, да направя така, че доброването на гражданите да бъде на първо равнище на приоритет. Има много ефекти, както с краткосрочни, така с дългосрочни. И те е, като че ли се забравят по някой път. Промяната на времето има и положителни, но и отрицателни страни. Не сме проучили е, наистина е, издълбочина е, тези промени на организма има нужда да се адаптира. И като лекар се опитах да проуча различните текстове, които казват, че промяната, сезонната промяна на времето трябва да бъде прекратено в Европа в един момент. Тя трябва да бъде изоставена тази идея. Имаше допитвания до населението за време, часа, за времето, но а, вземаме под внимание също и статистическите данни. беше проучена ситуацията на обикновения граждан и средния граждан и видяхме, че с този период на смяна на времето се увеличава броя на инфарктите, също самоубийствата, хората са, се чувстват недоволни, има повече също излополуки по пътищата. Разгледахме също и психологичните и физиологичните ефекти. Имаме немалко информация. Бяха проучени също различните е, данни, информация, които касаят хронобиологията, което е един, една нова научна област, която се развива изключително бързо. И както казах, разнообразието на проблемите е голямо и си даваме ясно сметка за факта и за теорията, според която има толкова положителни, колкото отрицателни аспекти на тази промяна на времето. Много съм доволен от инициативата на Европейската комисия и съм съгласен с някои заключения в документа, което, който тя ни представи и считам, че държавите членки са тези, които трябва да решат за въвеждането на е, нормалния час или като имаме предвид, примерно, източните страни, Естония, Литва, и, или пък Португалия. Има различни, това са различни, примерно, часови пояси, дори някъде до 2 часа. Но не трябва да налагаме на държавите членки някакво решение, но сме съгласни с Европейската комисия. Трябва да приложим идеята на субсидиарността и държавите членки да вземат решенията по хармоничен начин, като разгледат всичките възможни аргументи за отказа от промяната на времето. Знае, че не е лесна задача, Трябва да се вземат под внимание какви ли не решения. Решения се вземат във всичките страни, разбира се, но смятам, че трябва да решим този въпрос. пред който сме изправени от десетилетия. Хората свикнаха, младите реагират по различен начин от начина по който реагират възрастните, но трябва да бъдем много внимателни. Има предвид въздухоплаването, транспорта, земеделието. Но не разполагаме достатъчно информация благодарение на която да може да приемем някаква обща позиция. Така че според мен държавите членки трябва да вземат това решение. Uh, Благодаря ви много. Желая ли някой друг да вземе думата по този въпрос. Знам, че господин Лизе е- иска, но той все още не е тук. Господин Данс също. Нека да дадем тогава думата на комисията. Ако междувременно някой прояви желание, ще му дадем думата. Комисията, моля. Добър ден, госпожо председател, уважаеми ми колеги. Аз работя в DigiMove. Питър Демеер се казвам. Ще се изкажа съвсем накратко. Бяхме доволни да видим становището на комисията Енви. Като цяло отбелязахме си позицията на докладчика и определени аспекти които той засяга, като например отлагането на а, влизането в сила за 2020 година. Това ни звучи разумно, особено предвид а, някои конкретни ситуации в съвета. Приветстваме докладчика за усилената работа, която е положил и му желаем успех в комисията Тран. Очакваме да видим консолидираното становище на парламента. Желая лека работа този следобед на всички. Благодаря. Okay, thank you very much then. That's... Добре, благодаря. Ами това е, е тогава. А, господин Пиека има отново думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията. Prowadzona i директива, як най-вчешни. Али съм Джиме. Благодаря.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 Така че ми се струва, че е разумно до 2020 година да се отложи. Това е едно добро решение, разбира се, но независимо от това, бих искал, разбира се, този проблем да се реши колкото може по-скоро. Благодаря ви. Okay, then, Uh, Председателката, благодаря. С това изчерпахме дискусията по, по тази тема. Ще обсъждаме въпрос на 25 януари и ще гласуваме в края на февруари, 20-21 февруари. И така, сега пристъпваме към общо разискване. Имаме четири възражения. Бих искала да поканя с докладчиците да вземат думата. Първо, господин Бацтец има думата. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Благодаря, дами и господа от Европейската комисия. С останалите политически групи аз внесох ново възражение на въвеждането на четири нови органи генетично модифицирани семена. Няма да влизам и тук в подробностите. Може да прочетете и какъв е проект за революция, който ние ще гласуваме по-късно. Когато тези резолюции бъдат прияти в нашата комисия, след това на пленарно, ние ще имаме общо 31 възражения, които ще бъдат приети прияти с мнозинство на пленарно. Всеки път става дума за тези 66%, които трябва да съберем. Това е все пак един сигнал който, е, което е доста странно все пак и, и обезпокояващо да видим, че комисията продължава да приема органично модифицирани а, е, а, семена или други продукти за, за хранене на животните, докато в Европа хората не са съгласни а в съвета няма квалифицирано мнозинство, което да приеме внос от този вид, този вид храни. Но е странно, че комисията непрекъснато се връща и предлага този вид продукти, когато няма медии на покритие преди лятната вакансия и точно преди коледната, което е малко странно. Тук не искам да говоря за демократичния дефицит, но по-скоро да се спра на, по същество на въпроса. Най-напред някои растения са толерантни на глифозинат, който се счита за токсичен за възпроизводството. И използването на този препарат е забранено в Европейския съюз. Знаем, че за колцата, и рапицата и а, в памука трябва всъщност повече глифозинат. Може да, да очакваме увеличен риск при тези е, растения. И при предишния спор а, е, с комисията, вие казахте, че европейските граждани са защитени срещу тези следи и остатъци, защото има максимални пределни стойности на тези остатъци, но програмата 2019-2021 няма задължение, което да е наложено на държавите членки да изпитват, да, т.е. да анализират остатъците от глифозинат в тези храни. Добре, как комисията може да обясни, че е сигурна, че гражданите ще бъдат защитени. Фермерите няма да бъдат изложени на по-големи дози глифозинат, тъй като няма задължения за държавите членки в това отношение. Добре, принципът на предпазливост не ви ли налага да забраните изобщо използването на тези растения, които са толерантни на някои препарати като глифозината. Втори въпрос. В рамките на едно научно проучване се е доказало, че семената от а, памук, генетично променени, прехвърлят а, някои граници, които са определени. ЕФСА не е поискал допълнителни тестове за леното масло, за е, което се използва за хранене на животни всъщност. Документа на ОИСР е този, който е валиден. Едно проучено в 2004 година относно гости и пола изхожда от проблема за мъжкото и женското плодородие с чувствителни загуби в това отношение, а също и рисковете за е, фермерите. Те, този препарат може да доведе много сериозни рискове за здравето. Защо не искате тогава да поискате от ЕФСА да извърши тестове в това отношение? И последния въпрос, госпожо председател. Генетично модифицирания памук се придружава от два генетични индекса, които са е, устойчиви на неомицин, канамицин и стрептомицин. Това са е, вещества, които са класирани от е, Световната здравна организация като изключително важни вещества за човешкото здраве. През 2004 година ЕФСА анализира генетичните показатели, които са устойчиви на антибиотиците, като избра трансгенични елементи. Те водят до по-голяма устойчивост у човека и у животните устойчивост на някои антибиотици, на тези, които цитирах. Знаем, че има, че това е истинско предизвикателство, се борим също резистентността на антибиотиците, защо тогава разрешавате този памук, който е генно модифициран? Благодаря. Thank you very much. Now, on behalf of Mr. Ballas, I have Madame Melior. Ja, vielen Dank, Frau Госпожа Байор. Благодаря. Взема думата от името на господин Балас Мога само да повторя това, което вече казах. Говорим за генетично модифицирани организми. Господин Стас говореше за 31 вещества, но за колкото знам, те са 32. Тези, против които ние възразяваме. Защо сме против има много научни въпроси, както каза господин Стас, които се поставят, но това, което ни вълнува най-вече, това е вземането на решение в съвета. И това трябва да се промени. През януари този призив панела не успя да постигне някакво споразумение с мнозинство, така че в момента ситуацията е без решение. Дори Германия се въздържа по време на гласуването и това нещо става от години. Така че, дами и господа депутати, не може да продължим да работим по този начин. Ето защо считам тази процедура трябва да бъде преразгледана още по време на настоящия мандат и Европейския парламент ще ще гласува по изменения внесени от членовете на комисията по правните дела. И преди тази нова процедура да влезе в сила, мисля, че не трябва да приемаме внос на органично модифицирани организми в Европейския съюз. На политически, политически аспект, който исках да поставя, става дума за пак здравни въпроси и хранителни вещества, които са генетично променени. Значи има разлики в мнението, но трябва да се обърне вниманието и върху влиянието върху околната среда. Така че процедурата трябва да бъде преразгледана, за да вземем под внимание този въпрос. Надявам се, че ще приемате тези възможности съжаление, както ги сте поискали от соцгрупата. Благодаря. Господин Флоренц. Аз само прочетох това, което ми казаха за трите първи възражения сме съгласни. За четвъртото възражение, т.е устойчивост, ако добре съм видял. Става дума за памука. Тук може да си представим, че има развитие на тази резистентност, която не желаем. Ето защо Искам да задам въпроса на комисията. Може ли да гарантирате съвсем честно, че генетично променения всъщност памук, който се внася, няма да се окаже е, влияние върху резистентността на антибиотици. Може ли комисията да гарантира, че няма да има засилване на тази резистентност. Благодаря някой друг. Нека изслушаме тогава комисията. Дами и господа депутати, госпожо председател, благодаря ви. Отново много внимателно изслушахме всички коментари. Отново искаме да подчертаем, че ние имаме правно задължение да се придържаме към процедурите, които са предвидени по законодателството за ГМО и аз мога само да ви уверя, че ние се придържахме много внимателно към тези процедури. ЕФСА ни информира за преценката на риска по всички досията, които в момента се обсъждат. ЕПСА потвърди, че е, е, няма проблеми, свързани с е, безопасността, включително и във връзка с резистентността на антибиотиците е и на гени резистентни на антибиотиците. Епса обаче посочи, че този аспект е преценен и е, че специално е, по тези генно модифицирани организми няма поводи за тревога. Господин Старс е, подчерта въпроса с, с остатъчните вещества и е, факта, че те не са включени в план за проверки. Първо, отново, още веднъж ние трябва да подчертаем, е, че всички растения, които са внесени в Европейския съюз, трябва да спазват законодателството средството за максимални остатъчни количества. А, когато държавите членки организират собствените си планове, те взимат предвид годишния план за проверка, както и всички други въпроси, свързани с безопасността. Ако държавите членки сметнат, че тези максимални количества остатъчни вещества не са опасни, те тогава не осъществяват проверки, но това е тяхна отговорност. Но като цяло максималните количества остатъчни вещества трябва да бъдат спазани. Когато ни питате защо продължаваме да одобряваме е, ГМ, но, Както казах, ние просто прилагаме процедури. Депутат подчерта, че държавите членки не се произнасят по одобренията, но отново искам да подчертая, е, че е, генно модифицирана храна се внася във всички държави членки. Та, да, възниква въпроса, защо не вземат те позиция по те ГМО? Защо те е, не съзират никакъв проблем, свързан с безопасността? Защо продължават да внасят е, генно модифицирана храна? Е, отговорът е защото тя е безопасност. Така че остава по-широкия въпрос за зависимостта, но по този въпрос няма проблем свързан с безопасността. По други въпроси, например, друг въпрос, който беше повдигнат, както казах, липсата на становище, както знаете, комисията направи предложение за засилване на прозрачността. Въпросът се обсъжда, доколкото разбрах, между парламента и съвета. Разбира се, дискусията ще продължи, така че може да има политическа съпротива срещу ГМО, но тя не може да се основава на безопасността. Ние сме приложим всяко законодателство, по което ЕФСА е гарантирала безопасност безопасността. Има и амбициозно предложение за по-голяма прозрачност по преценката на риска от ЕФСА. Това предложение в момента се обсъжда от парламента и комисията. Ние само приветстваме продължаването на тази дискусия. Така че още веднъж подчертавам, правото на проверка на Европейския парламент се ограничава до въпроса. Ние прекрачили ли сме правата си е, за приложение на законодателството. Не сме, не сме, е, ние винаги сме готови да предоставим обяснения, но доводите, е, които се привежда днес, не са свързани с правото на демократичен контрол контрол от страна на парламента. А по по-широкия въпрос, свързан с безопасността, отново подчертавам, че ние се основаваме на становищата на ЕФСА. А ЕФСА е подчертала безопасността на четирите е, генно модифицирани организми, които които обсъждаме днес. Благодаря ви за вниманието. Мисля, че е, мога да спра изказването си до тук. Председателката благодаря. Утре ще гласуваме по тези възражения. И е, на <coughs> пленарно заседание и, тъй като гласуването е предвидено за 17.20, ще преустановим заседанието за 17.20. Имате време да пиете едно кафе или един чай.